Добър ден. Извинявам се, че закъснях. Трябва да ви кажа, че очевидно часовниците в различните заседателни зали не са сверени един спрямо от друг. Е, Гиго беше там, Елиза Ферара бяха там, където бях и аз и часовниците показваха различно време, така че затова и закъсняхме. Нека да започнем веднага. Получили сте дневния ред. Всички могат да се изказват на майчения си език. Имаме пълен езиков режим днес. Не съм получавал предложения за промяна в дневния ред, затова считам дневния ред за прият. Нямаме специални съобщения на председателя. Имате протоколите от последните заседания. Днес имаме само една тема в дневния ред. Междинният доклад на перванш. Мисля си, че той сега е достъпен на всички езици. Първата версия беше на френски, после се появи версията на английски. Сега имаме всички езикови версии. Перванш върви насам. Нека само да приключа и след това ще ти дам думата Отмар. Предлагам дебата да протече последния начин. Докладчика ще представи своя доклад, след това ще имаме открит дебат и след това докладчика ще се опита да обобщи. Мисля си, че Дискусията ще е оживена, защото имаме много неща да обсъждаме. Отмар Карас. Докладчика е тук. Господин председател, исках да кажа нещо по дневния ред. по отношение на крайния срок за внасяне на измененията във връзка с разглеждането на проекто доклада. Вчера говорихме за проблема с превода на измененията. Хора от моята група и хора от другите групи казаха, че искат да вземат думата. Госпожо докладчик, ако искате да се придържаме към начертаната цел, а именно да имаме един широк консенсус по този доклад, то крайният срок за измененията 15 юни не ни дава достатъчно време. Миналата седмица бяхме в Китай, много от нас заминават за САЩ в неделя. И два дни след нашето завръщане ще бъде крайния срок за изменения. Та, така че, тъй като се очаква да имаме повече от 100 изменения, казах в рамките на групата, че би трябвало да имаме някакъв вид координация – за да може да се обсъдят евентуални изменения с докладчика, за да не се появят е така от нищото изменения от хора, които не са участвали в дебата. Така че имам една молба, която ще улесни формирането на консенсус. Сега процедурата ще бъде променена, но си мисля, че е добре да имаме поне още една допълнителна седмица. Това ще ни даде възможност за вътрешни разисквания, възможност за внасяне на повече изменения. Мисля, че 15 юни е твърде кратък срок. Отмар, казва председателя, и аз исках да поговоря по този въпрос, но след като приключи дебата, ако искате, можем да го обсъдим сега. Днес след обед на експертната дискусия ще стане ясно, че е, ще има много елементи, по които ще трябва да е, заседаваме. Основната цел е да имаме доклад, който да се радва на консенсус. Това е нашата цел – Определено не искаме да има доклад, който да не се радва на подкрепата на мнозинството или да е променен спрямо първоначалното намерение на докладчика, така че съгласни сме с теб, Отмар. След като се върнем от САЩ, имаме само два дни, така че времето не е достатъчно. Можем да обсъдим въпроса сега, ако искате. Ули Шмидт. Благодаря, господин председател. В а, нашата политическа група на либералите обсъдихме въпроса. Имаме същите проблеми. Подкрепяме отлагането на крайния срок за измененията със седмица. Доста притеснения има по отношение на доклада. Мисля, че ще е по-лесно да стигнем до консенсус, ако разполагаме с повече време. Подкрепа за Отмар Карас. Свен Гиголд. Yes, uh, I, I share the... И аз uh, споделям казаното. за да се постигне по-лесен компромис, не само, че трябва да имаме една допълнителна седмица за заседания на групата, ами и в рамките на тази седмица може да се проведат първите разисквания между групите. Знаете, че такава седмица обикновено се използва за преговори, за да може да кажем всички какви проблеми имаме, защото ако това не стане, няма да спечелим кой знае колко от тази допълнителна седмица. Важно е да си дадем това време. Леа Алвареш. Благодаря. Както Отмар каза, имаме доста работа, така че не би трябвало да се придържаме към определения срок. Благодаря, господин председателю. Много важно е да увеличим времето, с което разполагаме. Разговаряхме с колегите, много трудно постигаме координация. В една по-голяма група ще е още по-трудно да се постигне такава координация, така че подкрепям искането за отлагане на крайния срок. Перванш Берес. Благодаря. Искам да благодаря на Отмар не само за това, че направи това предложение, но и за начина по който го направи. Аз също исках да мога да обсъдя нещата с всяка една от политическите групи, преди те да внесат своите изменения. И за това трябва да имаме възможност за дискусии. Координацията в рамките на всяка една политическа група трябва да се направи както трябва, защото хората просто се объркват от тези хиляди изменения, които се внасят и се стига до там, че само няколко изменения се обсъждат е, както трябва. Така че е, иска ми се да участват всички Разбирам е, коя е основната линия на доклада, около която ще се обединим. Чудя се дали не може да има някаква промяна по отношение на гласуването в пленарна зала и гласуването в комисията. Идеята за гласуване в рамките на комисията преди лятната вакансия е нещо добро, защото иначе във връзка с дискусиите с съвета и комисията можем да загубим силата на нашето послание. Не искаме това да става. Групите искат да участват пълноценно. Аз съм готова да се срещна с вас по всяко време. Както казахте, Перванш, Гласуването в комисията може да е преди вакансия. Всъщност, кога е последният срок, когато това може да стане? Можем да имаме извънредно заседание на комисията. Въпросът ми е следния. Господин Гьоц ми казва, че максималното отлагане на крайния срок за измененията е една седмица. Това се пада на 22 юни. Аз не съм сигурен, че една седмица е достатъчна. Няма микрофон, оратора. Приемате една седмица, така ли? Приемате. 22 или 23? Господин Гьоц. Една седмица се пада на 22. Добре, една седмица, 15-22, а срядата на седмицата след това? Нямаме микрофон в момента. Превода на доклада може да се окаже проблем. Ако имаме превод на два-три основни езика, ще успеем да се справим. Или поне ще се наложи да се справим. Значи приемаме с единодушие решението за увеличаване на крайния срок за внасяне на измененията с една седмица 22 юни. Е той. Приемате ли? Добре. 12 часа на обяд. И така. Преминаваме нататък към темата на деня. Давам думата на преванш, за да представи още веднъж някои от основните елементи и след това ще започнем дебата. Всеки сега успя да прочете доклада на собствения си език. Благодаря. Господин председател, позволете да ви припомня, че вече имахме първоначална размяна на виждания на 18 май в Страсбург. Проблемът е, че малко са депутатите, които са успели да се запознаят с доклада. На 6 май приключихме с изготвянето му, но от тогава до днес се случиха много неща. Очевидно те не са отразени в доклада. А, сигурна съм а, в своите изменения колегите ще а, отразят това, както и в предстоящата дискусия. Според мен какво се случи от 6 май на САЩ? И как изглежда сега кризата? Бих искала да коментирам на този етап събитията, защото такъв един коментар е напълно съзвучен с доклада. Мнозина смятат, че новото развитие на кризата а, е такова, че трябва да я прекръстим на криза на държавния дълг. Такова обаче преименоване би било подвеждащо, ако искаме да разберем как да излезем от кризата. Ако съществува в някои държавите членки към днешна дата такава криза на държавния дълг, това не е въпроса. Защото има много други държави, които имат прекомерен държавен дълг, но пазарът не е поставил това им положение а, на изпитание. Има някои проблеми с економическото управление в държавите членки и с основните стълбове. Това трябва да се опитаме да разберем, ако искаме да прозрем същината на новото измерение на кризата. Сега има предложение. Тук се цели да има баланс между диагностичният аспект, както вече обяснихме, и други елементи. Но само няколко параграфа бих искала да откроя които говорят за много важни неща. Това не означава, че трябва да свеждаме дискусията си само до тях, но що се отнася до моето виждане, в тях се отразяват основните предложения от най-голямо значение. Сега като каталог малко го изчитам, но мисля, че е важно да се поставят тези въпроси. 20, 160, 130, 133, 134, 168, 169 до и 216. И F от преамбилната част. Това са основните части. тези идеи, мисля, ни дават основание да излезем накрая с предложение за това как да се излезе от кризата. Така парламента ще може да излезе с послание, което гражданите желаят да чуят, а именно едно послание изпълнено с надежда, че Европейския съюз може да а, преодолее тази криза, а, хората гледат какво става и в Съединените щати, в Китай. Не мога да. Не съм съгласна, че това е нивото, на което трябва да се действа. А, има неща, които Европейския съюз може да направи, за да смекчи последствията от кризата и да се способства за излизането от нея, така че да имаме отново растеж и устойчивост. Това е основното, идеите, които мисля всички споделят, а именно Европейския съюз има своята роля и той ще я упражни по начина, по който това е определено в договорите. Парламент трябва да каже, че Европейският съюз може да не предоставя финансови ресурси, но управля, упражнява своите правомощия. Още през март 2007 година ние посочихме какви са тези предизвикателства, когато формулирахме стратегията 2020-2020 за енергетиката, околната среда и тяхната устойчивост. Тези цели все още са актуални, въпреки кризата. И последно, Нашите предложения трябва да а, са добре премерени и да са в баланс. В, на Г20 се, взе, е, се погледна нещата по-глобално. Предложенията бяха балансирани, но Г20 няма а, капацитет да реализира тези предложения, а такъв ние в Европейския съюз имаме. Предложения, като например да се промени а, регламента за финансовите пазари, за надзора, да се променят а, и в по-дългосрочен план нещата, като например да се наблегне на иновациите, инвестициите в тях. И така, че ние ще излезем а, пред нашите с, а, граждани и ще им дадем това, което те очакват, а именно по-добра и възможност за намиране на работа, а, достъп до работни места – това е за сега. Колегите, струва ми се, от 18 май насам имаха много време да се запознаят с предложенията, заложени в доклада, но основното бих казала, което цели той, е да изпрати това послание на надежда. И това искам да го подчертая отново, без да навлизам в подробности за предложението, което ще стане в дебата. Благодаря. Благодаря, Първанш. Петима са на списъка. Ще прочета имената. Огезио, Де Йонг, Томас Ман и Маглена Алварес. Оле Шмидт kommt dann und dann würde ich gerne auch die Pascal.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 благодаря за това, че отчитате необходимостта да се даде малко повече време, за да се доработи доклада. Мисля, че всички на политически групи имат желание да намерят максимално добро решение и да се процедира на основата на единогласие. Така можем да създадем именно по-голяма възможност нашата политическа воля да има ефект. Искам а, да кажа първо, че ние имаме различни идеологически основания и всъщност нали, за това съществуват политическите групи, но НП интерпретират описанията с, с малко по-други изразни средства, отколкото соци... социалисти и демократите, да речем. Та аз бих искал, когато разглеждаме анализа да има широк консенсус за това какви са затрудненията на държавите членки при въвеждането на определени регулативни механизми и след това да говорим за европейски <clears throat> и за глобални такива. Така че бих искала да има е, промяна в е, езика, да няма идеологически препратки, квалификации в текста. След това, когато се говори за, лош, за сериозна ситуация е и по-специално за Гърция, мисля, че а, фундаменталните неща там не са се променили, защото имахме регулативната основа а, за тези опасности и при правилата, примерно в а, а, пакта за стабилност. А, проблемът а, касае обаче спора за суверенитета и препоръки, които съвета и държавите членки не искаха да следват. А, а... Um, uh, then uh, I really, uh, after the uh, Greek issue, this... За гръцкия въпрос мисля, че има нещо, което можем да подчертаем малко по-силно. Необходимостта от по-силна роля на Европейския съюз. И това всъщност е обща тема, когато държавите членки се опитват да се преборят с този вид предизвикателства на пазарите самостоятелно, регионално или глобално. Също така, надявам се, че ще продължи доброто ни сътрудничество с докладчика, за да можем да намерим такъв общ стил чрез различните изменения. Искам да поставя и други въпроси за възможностите за растеж, какви са перспективите, каква е ролята на обществените средства в това и, например, използването на обществено-частни партньорства. Трябва да намерим баланс между социалното измерение на засилване на Европейския съюз от една страна, а от друга страна функционалността на вътрешните пазари. В това, според мен, има много неща, които можем да доработим в добро сътрудничество, за да се постигне добра нормативна база в европейски и глобален план. Защото очевидно, че трябва да се е, търси баланс между регулирането и потребностите, призвикани от сегашното положение, законодателството за финансовия надзор. А, очевидно в момента не е адекватно. Е, е, Благодаря, господин Богезе. Благодаря, господин председател. Като цяло, аз съм критично настроен към доклада на госпожа Перес, Берез, макар че има много части от а, него, където а, тя се занимава с много съществени теми по коректен начин и а, това е полезно. Но, като цяло, съм дължен да кажа, че в този а, доклад има твърде много влияние политиката. Това трябва да се критикува в частност, тъй като се предлагат финансови решения, без да има ясни индикации за това как да се развива реалната економика, което ще даде възможност на държавите членки да излязат от кризата. Според мен, по такова важно гласуване, първото от нашата комисия, трябва най-малкото да положи усилия да посочи с пръст виновните, да каже кой отговаря, на кой носи отговорност всичко това. Кризата в авиолиниите, примерно, тя не тръгна от нищо, не стана от днес за утре. Имаше много по-дълбоки отдавнашни причини. Трябва по-задълбочено да се анализира коренът на тази криза, откъде тръгна и на къде може да ни а, изведе. Ще споделя такива коментари в този ред на мисли. Например, по 153 Първанш предлага за, да има група на мъдреците. Добре с председател Херман Вон Ромпой. Аз, доколкото знам, господин а, Ван Ромпой участва официално в, в Испания в заседанието на групата Билдебърг. И аз се чудя дали искаме всъщност економиката ни да е в ръцете на Билдебърг точно. Това се свързва с корените на кризата. Това не е непременно свързано с а, а, ролята на финансовите институции. Сега по конкретните въпроси. Аз съм против въвеждането на общо европейски данъци. Аз мисля, че в нашите економики и без това има ужасно много данъци. Това би е, излъчило ужасен станда, е, сигнал към реалната економика, ако започнем сега с такава стратегия. И според мен трябва да наблекнем на това, че трябва да се даде нов стимул за економиката, чрез подкрепа на малки и средни предприятия във всички отрасли, не само във водещите. По 153 малкият раздел за малките и средни предприятия, как да се изразя, Според мен трябва да има цяла глава по този въпрос. А това е твърде кратко тук. Мисля, че трябва по-подробно да разгледаме въпроса защо именно кредитният пазар с такава неохота насочва кредити към малките и средни предприятия, въпреки че държавите членки и Европейският съюз а, призовават банките към това, към малките и средни предприятия а, достигат само капки кредит. Аз имам а, пряк а, опит с а, политиката по отношение на кредитната поли... на, на малки средни предприятия в а, Италия ние би трябвало да насочим тази е, политика именно към тях. Що се отнася до банковата сфера, ситуацията е подобна. Наистина ли трябва е, да е, отчетем изключително важната роля на кооперативните банки, местните банки, регионалните банки, по това, че те осигуряват работни места. Аз съм застъпник на развитието на регионалните сътрудничества. Това липсва тук. И за това смятам, че е добре да се включи в нашите предложения. Това ще бъде полезно. След това да се спрем на причините за кризата и, за, и на начините да се избег, избягват те в бъдеще. Вероятно, подобни престъпления в финансовия сектор ще се случват и в бъдеще. Трябва да има мерки, с които да се ограничава способността на банките да емитират банкови продукти, които са а, изкривени. Ако ползваме аналогията за китайската стена, в застрахователният бранш в Италия стана ясно, че е необходимо да въведем тази, това понятие за китайската стена, посредниците, инвеститорите и всички останали трябва да са съвсем наясно какви са техните роли. А в миналото имахме случаи, когато се разкриха а, ужасяващи конфликти на интереси. Трябва нещо да се направи. Ако не направим нещо по този въпрос, ако не разделяме отговорностите и ролите, е, определено хората ще има за какво да ни обвинява. Трябва също така да гарантираме пълна прозрачност. Необходимо е да се реши въпроса с непрозрачния начин, по който работят агенци за кредитен рейтинг. Този въпрос трябва да се реши от е, централните банки. Централните банки са независими в политическо отношение, така че биха имали е, пълно право и независимостта, необходима е, за изготвянето на тези кредитни рейтинги. Сега, когато говорим а, за конфликта на интересите, трябва това да го отчитаме, между другото, в нашия доклад, не може да се избегне от това. Трябва да отбележим, че има случаи, в които членове на такива рейтингови агенции същевременно са консултанти на търговски дружества и се получава порочен кръг и хората, които контролират и които биват контролирани, са едни и същи. Не на последно място. Въпросът за това работещите и служителите дали да имат а, а, дял а, в предприятията. А, италианският министр Марони, знам, готви зелена книга по въпроса. Това, е важен. Тази криза може да ни даде възможност да въведем в европейския модел като допълнение към европейския социален модел и идеята за работческото участие в собствеността. Те да участват в управителните органи и, да, и в вземането на решения. Благодаря. Благодаря. Господин Йонк, благодаря ви, господин председателю. Искам да поздравя докладчицата госпожа Берес за свършената работа. Важно е да се отбележи, че в днешно време европейските граждани се нуждаят от доклад на Европейския парламент, който е написан в социален дух. И именно такъв е и настоящия доклад. От Обединената левица ние имаме някои свои предложения. Първо, анализа на положението. Естествено, не може да бъде безкраен този доклад, но за средностатистически европейски гражданин текстът би бил сравнително труден, понеже има доста специализирани аспекти. Това естествено е нормално, защото и проблемите, които се опитваме да разрешим, са специализирани, но може би било добре в началото на доклада да се съсредоточим повече на културата на последните няколко години културата на алчност и прекомерно доверие в пазара. Подкрепяме истинските предприемачи и най-вече малките и средните предприятия. Това за нас са истинските предприемачи, които поемат същинските рискове. Но през последните години станахме свидетели на една култура на ненаситност, един стремеж за бързо забогатяване и именно това беше основната движеща сила през последните години. Но а, това е резултат от съзнателен а, избор. А, ослабени бяха надзорните и контролните механизми. Това е едно положение, от което трябва да се откажем. И мисля, че една от полуките от кризата е, че именно очността, спекулацията, прекомерното доверие в пазара са едни неща, от които трябва да се откажем на всяка цена. Такъв един акцент мисля, че липсва в доклада финансово-економическа криза, това е една от подзаглавките или фигурира в заглавието, не мисля, че трябва да се ограничаваме до там. А трябва да вземем предвид и социалната криза. Автомобилостроенето в САЩ, например, получи цялостна подкрепа от правителството, защото е прекалено голям отрасъл, за да му бъде позволено да се срине. Аналогичен би могъл да бъде погледът ни към банките. Ако една компания е толкова голяма, че ние не можем да си позволим да я оставим да се срине, това повдига допълнителни въпроси. Това означава, че на практика да накопатеца трябва да плати тая цена. Някои по-конкретни бележки – Доклада се опитва да идентифицира европейски решения на тия проблеми. Аз разбирам този подход. време, обаче има известен проблем. имаме поне в съвет, в Европейския съвет на това, на това е идентифицирано. Има прекалено много внимание, което се отдава на пакта за стабилност а, много малко внимание се, отдава, се отдава на бедността. Трябва да подчертая, че около 20% от европейското население е под граница на бедността. Естествено, а, в момента трябва да се предприемат мерки за затягане на финансовата дисциплина а, и при тая нужда от допълнителни економии, от една страна, и от друга страна тремежите да се поддържа социална справедливост, а, Европа не е най- а, добре доказалия се играч в постигането на баланс при борбата с бедността. Така че ни трябва друг подход, може би. И понеже докладчицата толкова силен акцент е дала на а, социалните аспекти. Искам да я попитам дали вярва, че европейските институции ще могат да постигнат е, такъв баланс. После а, е, корпоративното управление и е, дяловото участие на работниците в стопанските решения на корпорациите. Повечето дъчани подкрепят идеята, а половината от управителния съвет да се избира от работниците, така че решенията да не се вземат единствено в полза на акционерите. Мисля, че това е едно полезно положение и бих искал да го предложа за по-широко разискване. По-нататък ще се включат допълнителни коментари. Благодаря ви. Магдалена има думата. Благодаря. Мисля, че е, ще се съгласите, че това е един чудесен доклад. Първан ще свършва много работа, като се почна от анализа на първопричините на кризата, после последиците и след това редица предложения и мерки. Съгласна съм, че задачата ни е преди всичко да защитим гражданите си. Така че е необходимо да укрепим инструментите, с които Европа, разполага, за да постигнем това. Да предприемем мерки, които дават по-добри възможности за самозащита. А, мисля, че парламента ни е достатъчно авангарден в предложенията си за промени, в предложенията си за нови идеи. Нови идеи са залегнали в този доклад, като например идеята за Европейски фонд или упоменаването на необходимостта да се направи нещо с рейтинговите агенции. Друг, друг важна тема, която искам да повдигна е, че имаме нужда от повече е, по-обстойна информация, например за е, пакта за стабилност и растеж. Повече внимание трябва да се отдаде на растежа, на, от разкриването на нови работни места. Така че е, Ползването на пакта а, трябва да се гледа като инструмент за укрепване на фискалната дисциплина, но също така и насърчаване на инвестиции, така че да се стигне в крайна сметка до реформи, за да може а, както трябва да се изпълни а, стратегията 2020 година. Това бих искала да е по-ясно да е разписано, така че да се разбира правилно пакта за стабилност и растеж, защото се изопачава ролята му, като се отдава значение единствено на фискалната, данъчната а, част, като а, разходите и инвестициите не са засегнати достатъчно. Благодаря ви. Томас Ман има думата сега. Благодаря ви, господин председателю. При първия кръг дискусии на доклада аз повдигнах някои въпроси и в крайна сметка се разбрахме, че по-нататък трябва да достигнем до едно резюме. Аз съм съгласен, че докладът не бива да бъде идеологичен в естеството си. Мисля, че това успяхме да го постигнем. И Сега вече мисля, че ще достигнем до едно балансирано положение. Не мисля, че трябва да противопоставяме социалните политики и политиките на растежа. Трябва те да са равновесни различните е, отделните аспекти. Когато говорим за растеж, трябва да говорим и за качеството на растежа. Това е едно ново измерение, което е много важно, но мисля, че в крайна сметка доклада е достатъчно балансиран, това е една от целите. Е, на базата на това, което казаха предните двама, мога да кажа, че имаме различни мнения относно а, първопричините на кризата, тези, които се обвиняват, финансовите оператори в пресата. А, не са съгласни да поемат цялата отговорност, а от друга страна отговорност а, се хвърля и а, върху държавните заеми. Ние не сме опитвали да насърчаваме нови държавни заеми и нарастване на държавния дълг. Но от друга страна, централна такава банкова политика се е, води и в Япония, а ние също времено се опитваме да закрепим еврото. Що се отнася до параграф 53, има редица нарушения от държави, е, членки на критериите, е, Френ, Франция, Германия в това число, които след това казват, моля ви да ни наказвайте но мисля, че има доста логика в това, което каза Перванш, че пактът е, е доста е репресивен по характера си. Така че ако, или поне в френската версия, така че ако искаме да укрепим пакта, е необходимо да се осигури зачитане на критериите, които са съгласувани от всички предварително тогава има смисъл вече. И тогава ще има вероятност за подобрение. Е, пакта за стабилност е, ще има възможност е, да ни помогне тогава, когато не само се приема, а и се изпълнява като ангажимент от всички. Ако това не стане, положението е безнадежно. Благодаря. Действително, доклада съдържа предложения, отнесени е, пряко към комисията. Комисията поиска думата, така че и я давам. Благодаря, господин председател. Аз работя в генерална дирекция е, конкуренция, отговарям е, директно за всички аспекти, свързани с финансите, и финансовите услуги. Ще дам позицията на Генерална дирекция конкуренция, но съм сигурна, че колегите от Генерална дирекция вътрешен пазар е, и Генерална дирекция финанси ще дадат своето мнение по този доклад. В началото искам да кажа, че съжалявам, че предложенията ни да дойдем и да обясним какви са правилата на политиката по конкуренция не бяха приети във връзка с финансовата криза. Аз смятам, че понякога на едно по-техническо ниво е добре да се разбере какви са особеностите на системата, защото сега като гледам доклада си мисля, че май е, сте имали нужда от такива пояснения. Можем да дадем писмени коментари. Сега искам да поговоря по четири въпроса. Мисля, че е, в писмените ни коментари ще има повече въпроси, които ще засегнем. Първо по 49, където говорите за контрол на сливанията. В доклада казвате, че няма раздел на политиката по конкуренция, която позволява разследването на сливанията и олигополите, които се формират в, в областите на основните инвестиционни банки и така нататък. Всъщност имаме регламент за сливанията, той засяга всички видове сливания във всички сектори, включително инвестиционното банкиране, одитните е, фирми, това е част от регламента за сливанията и няма изключение. Сливанията в банковия сектор, които отговарят на определените критерии, няма как да станат преди да се получи определение, одобрение от страна на комисията. In the framework of the crisis, we have done that. For example, the acquisition of BNP Paribas of Fortis. По отношение на BNP Paribas и Fortis Белгия, Fortis Luxembourg, това сливане беше разгледано по силата на регламента и получи разрешение въз основа на работата на BNP Paribas в Белгия и портфела, свързан с потребителските кредити. По отношение на БНП БА и Фортис Люксембург също има известен контрол. Когато в плановете за преструктуриране разглеждаме инвестициите, искаме това да става в една по-конкурентоспособна среда. Това е смисъла на нашата работа като цяло. Може да има известни граници пред нашата дейност, но се свързваме винаги с органите по конкуренцията, за да се прилагат едни и същи принципи. Още нещо, което споменавате по точка 88, липсата на едно хармонизирано предложение за справяне с кризата. Комисията в началото на кризата Комисията предложи един пакет от документи под формата на съобщения на комисията и те задължават комисията по отношение на оценката на пакетите за държавната помощ. Тези съобщения дават насоки на държавите членки по отношение на оценката и е, съвместимостта на мерките, които се предприемат, въздействието върху реалната економика. Идеята беше да се проверят схемите за подпомагане на държавите членки, макар че те не са едни и същи. Имаше създаване на инструмент за координация за националните програми за подпомагане, включваше се рекапитализация, инициативи за изплащане на държавен капитал под формата на определени клаузи. Идеята на тези схеми беше банките да могат да продължат да отпускат заеми на реалната економика. Включваме това в съобщението за рекапитализацията, за да се прави разлика между банките, които са здрави и такива, които в момента са пред сериозни проблеми. Говори се за приноса на здравите банки за реалната економика. Принципа на координация винаги се прелага. Идеята е националните програми за подпомагане да бъдат а, все пак под някакъв общ знаменател, за да се ограничи изкривяването на конкуренцията и освен това, за да може да се даде на банките възможност да поемат справедлива част от а, поемането на тежеста. Важно е да имаме а, възможността за допълнителни различни ограничения, пред дейността на банките, е, в крайна сметка те трябва да поемат своята част от бремето, трябва да изплатят полученото. Затова в плановете за преструктуриране, които сме приели, сме включили преразглеждане на системите за възнаграждение, въпроси свързани с корпоративното управление. Всичко това е част от елементите, които разглеждаме, когато прилагаме контрола върху държавната помощ. По точка 112, където говорите за стратегията за излизане, от самото начало на кризата през 2008 година, когато дойдоха много банки и поискаха да бъдат спасени, Започнахме с организираното закриване на, на тези компании. Не стана както с Леман в САЩ. Ние дадохме възможност на държавите членки да спасяват компаниите. Казахме обаче още в самото начало, че ще дойде време, когато ще трябва да се заплати съответната цена. Преструктурирането на банките, които са получили държавна помощ, ще е неизбежно и Съответно, за съответните компании, за които говоря, резултата е, че има сериозно намаляване на счетоводните отчети така че виждате, че парите, които се дават на банковия сектор, е, не отиват просто е така. Винаги казахме от самото начало, че става въпрос за е, ситуация Sui generis. Това е положение, което просто е, обръща с е, краката нагоре економиката на държавата членка. вече нямаме нормални е, пазарни отношения, имаме засилена нужда от е, капитал и така нататък. Повечето от нещата, за които говоря, ще бъдат включени в предложенията на колегите от вътрешния пазар. Значи, е, стратегията за изхода, премахването на мерките за помощ е, се обсъждат още от самото начало. Е, Комисара Алмуния каза, че трябва да сме предпазливи, защото ситуацията на финансовите пазари все още е нестабилна, само че трябва да се върнем към нормалното положение в крайна сметка. Първият етап ще е постепенното извеждане от употреба на схемите за гаранции. Това ще стане от 1 юли 2010 година нататък. Значи, е, определенето на е, цените ще е по-в е, съответствие с поетите задължения по отношение на схемите за гаранция. В крайна сметка, или една банка вече е стабилна, или не е, ако нещо трябва да се изправи пред а, съответните последици. Същото се опитваме да направим и по отношение за рекапитализация. Тук нещата са малко по-различни, защото в тези схеми имаме определени условия с а, с клаузи за автоматичното повишаване на заплатите. Имаме призив по отношение на инвестиционните банки. Това не е нещо ново. Разглеждаме дейността на инвестиционните банки, виждаме дали има разрез на тяхната дейност с а, член 101 и 102, значи споразумение за незаконна координация или а, злоупотреби с а, правомощия. Само, че възможностите на комисията са ограничени. Съответните процедури е, и санкции могат да започнат само ако дейността на е, една компания или банка ясно е в разрез с разпоредбите за конкуренцията на вътрешния пазар. Нямаме разпоредби, които засягат само пазарни структури, които са в раза с правилата за конкуренция и имаме разпоредби свързани с злоупотребата. В този сектор не само по отношение на инвестиционните банки, когато става въпрос за, за клиринг и за, за активи, е, правим това така, че не, не бягаме от отговорност, напротив, ние сме първите, които искаме да направим нещо. Искам просто да ви кажа, че има все пак някакви бариери пред нас и е, Европейския съд първи ще се намеси, ако ние е, хвърлим нашите правомощия. Благодаря. Надявам се, че ще ни изпратите писмени коментари. Моля ви да направите това максимално бързо, за да може вашите коментари да бъдат отчетени преди да се създадат измененията. Уле Шмидт. Благодаря, господин председател. Понеже доста време вече съм в този парламент, човек се чувства като във врящо гърне и накрая наоколо е пълна каша. Всичко се слива, за да се постига консенсус. Едно от ценните неща на политическия живот е именно, че имаме различия в е, вижданията и убежденията. Аз за това влязах в политиката преди сума време вече. Разбира се, това е полезно. Полезно е да има консенсус, но е и полезно да се вижда къде мненията не се разминават. Този документ е, е прекрасен. Има специално, специални неща, които го правят такъв. Спомня си а, подобни моменти в политическата ми кариера. А, сега няма да говорим за това. Надявам се, накрая ще стигнем до някакво общо заключение. Но докладът на госпожа Берес дава на всички нас, поне на мен, възможност а, да а, погледнем на политиката с а, свеж поглед. А, поне на мен така ми се отразява за моята страна, където а, социал-демократите управляват много отдавна. Сега някои от вас обсъдиха подробности от този доклад. Ще има доста изменения по тях но преди време аз бях репортер. Преди много години бях журналист и се уверих, че хората не четат много това, което съм написал. Четат заглавието. Следователно най-важното трябва да е в заглавието. И надявам се моята политическа група да ме подкрепи, но те са либерали, така че знае ли човек. Та моето заглавие би било Глобалният пазар като модел на свободна търговия оцеля след най-ужасната глобална криза от 30-те сам, а, и а, на натиска на национализма. Та така, а, мисля аз. Разбира се, трябва да признаем, че мнозина от нас а, се оказа в, в заблуждение и трябва да излезем от това заблуждение. Правим го. Но накрая, струва ми се, можем да теглим чертата и да кажем, че тази криза ни показа, че единствената альтернатива на това да имаме а, богатство и да се опитваме богатството го разпределим на максимален брой хора. Това е нашия модел. Може да го наречете европейски социален или социално-либерален модел, поне аз така го наричам. А, в края на краищата това е модела, който ще победи. А, имаме си различия във вижданията, разбира се. В нашата група ние казваме, че имаме нужда от по-голяма роля на Европа по това няма разногласия. Е, в повечето от тези параграфи, които вие посочихте, не ни притесняват. Има нужда от по-силна Европа, но колкото повече се засилва ролята на Европа, е, тази роля по-силно се нуждае от легитимиране в очите на гражданите. Ето това е по-трудно. Ние ще ви подкрепим в това отношение. Сега за случилото се. Едва ли някой ще се изненада, особено вие, госпожа Берес, че ние бихме предложили малко по-други изразни средства и структуриране на текста, но ако мислим за станалото, ако мислим за какво говорят всички сега, за гръцкия казус, то аз съм убеден, че страните в а, южната част на Европа могат да спазват струк, стриктно правилата, също така както го правят всички останали. Иначе е, ще имаме проблеми. Поради това трябва да имаме едно много безпристрастно проучване и да видим какво всъщност а, се обърка. Не вярвам в изкупителните жертви. Можем а, да посочим а, с пръст някакви изкупителни е, жертви, списъка ще стане много дълъг. Но по-важното е да се опитаме да разберем какво се обърка. Знаеш ли, подозираш ли нещо ЕЦБ? Европейската комисия, някой друг в други институции, може би някои депутати тук, сред нас. Това трябва да проучим, но мисля, че, не, че трябва да се пазим от популизма, от тези идеи да посочваме с пръст и така нататък. Ако е имало, разбира се, и престъпни прояви, това трябва също да е ясно, разбира се. Но според мен, основните грешки са от политическо естество – и трябва в това отношение да сме доста прецизни. И това е една от нашите препоръки за доклада. Би трябвало накрая да излезем с предложение за една много строга комисия, анкетна комисия. Не знам дали тя това да стане тук, не, не знам, но а, при всички положения парламента би трябвало да направи такова проучване. И така че не бива да а, загърбваме въпроса за това какво всъщност а, е, се обърка и какво трябва да се промени. Така, госпожо докладчик, ние имаме желание и воля да обсъдим а, този документ, а, а, в който искате аспект, но а, с либерален подход или поне повечето от нас и искаме да се стигне до по-широк консенсус. В това отношение, с оглед на това, което сте написали във вашия доклад, аз мисля, че вие може да ни слушате и ние ще ви кажем според нас кой е най-добрия изход от кризата и най-доброто послание. Защото посланието, изводите, това, което кажем най-накрая, ето това, както казах, трябва да се изведе пост като заглавие в началото на доклада. Благодаря. Oui, je voudrais commencer par quelques points de, de forme, mais qui me semblent importants euh, parce que les... Позволете да започна с няколко въпроса към формалната част. Те са важни, защото касаят е, метода, е, за да, е, по който да стигнем до нашия доклад. Миналата седми, седмица, когато Първанш сподели, представи доклада си в а, а, Страсбург, ние казахме, че той трябва да е по-достъпен, по-четивен за повече хора. Така че се постави въпроса дали ще може на този етап някои от тези а, неща да се а, отразят. Защото ако трябва да спазим формалната изчистена структура, изисквана от правилата на парламента, дали може поне да приемем някои от идеите, които прозвучаха от Оли Шмидт, примерно, за да, има по, да бъде по в доклада, да има по-ясни подзаглавия и така нататък. На второ място, за актуализация на данните е посочени тук. Първанш каза и много неща се случиха през изминалите две седмици. Да, за да подобрим качеството е разумно те да се отразят това трябва да го направи докладчика според мен, защото ако започне всяка политическа група да внася изменения за случилото се през изминалите две седмици, а, предвид на техните политически а, убеждения, ще стане много сложно. Мисля, че така по-технически трябва да се погледне и докладчика да го направи. Това е въпроса. Дали докладчика или политическите групи? Бих искал докладчика да ми отговори. На трето място има някои промени в правилната посока. Има някои моменти, на които доклада набляга и те са е, претърпели известни промени през миналите две седмици. В доклада се говори за анализ за конкурентоспособност, за разлика в нивата на конкурентоспособност. За това говорихме през изминалите няколко дни. Това е отразено. Тези теми също трябва да се включат, така, щото този доклад да не се е, носи по вълните без а, а, конкретен контекст и да можем да стигнем до съгласие. Последно по оказаното от господин Шмидт. Какво да имаме в крайна сметка? Тук трябва да бягаме от две грешки. Първо, да не стане, че а, текстът е прекалено дипломатичен и затова всички имат възражения. И второ, текст, ние имаме тук баланс на силите, имаме два политически блока, които а, се мерят силите. А, това, струва ми се, не е отразено от докладчика. Ние знаем, че това нещо е възможно. Неодавна имахме пак такива примери. Аз правя предложения, но не винаги хората се вслушват в тях. Необходимо е наистина да се е, средоточим. Инак, ако всеки излезе с собствената си програма и каже искаме повече за енергетиката, повече за зелените, повече за малките и средни предприятия, накрая ще стане компромис с качеството. Аз мисля да, така, да има една по-малка група, а хора, които говорят по, да работят по тези изменения, а да по тяхто формулиране и после да минем към търсене на компромисни варианти. Сега Оли Шмидт ще внесе изменения за международната търговия. Ние лесно може да направим а, такива изменения. А, някои хора ще говорят а, повече за засилване на регулацията, други а, против протекционизма или за протекционизма всъщност в сред, сърцевината на актуалния дебат е каква, как стои Европейския съюз в момента на глобалната сцена и какви са отношенията му с другите основни действащи лица. Никой не иска протекционизъм, да се настройваме е, едни срещу други, защото просто ще бъдем изтласкани от играта. Това е, е така голяма тема, която непрекъснато изниква, е, изплува на повърхността във всички е, други наши е, усилия. Примерно, когато говорим, работим в е, економическата комисия и така нататък. Ето ние се опитваме да намерим позиция, която да се ползва с подкрепата на мнозинството и така на, ня, от някои от либералите също, защото е трудно либералите в купом да подкрепят когото и да било. А, но тук трябва да говорим за неща, които предполагат зачитане на основни правила, като а, еднакви права, еднакви задължения. А, ако някой играе на европейския пазар, той трябва да спазва тези правила, които се прилагат от всички а, играчи. Това са а, примерно правила, по които всички трябва да, а, така, да ни обединят. Мисля, че такъв род дискусия би трябвало да проведем и по измененията, а не и такива дискусии, които ще ни отдалечат от добър компромис. Сега това, което каза господин Ман. От една страна да се зачита пакта за стабилност и растеж, и от друга страна има е, дебат е, е, дали да има стягане на колана или растеж. Във Франция и друга да тече такъв дебат. Та да се намери баланс между тия две виждания. Ние знаем, че има рискове свързани с държавния дълг. Очевидно е, че трябва да има по-силни задължения по отношение на спазването на правилата на пакта – ако сме в пакта, значи трябва и задълженията да си поделяме, а не само ползите. Всички държави членки едновременно, ако а, а се а, отдръпнат а, от тези сделки, това означава, че скупом ще влезем в рецесия. Няма причина пък всичкия бизнес да тръгне да инвестира в емитирани държавни книжа. Това е економически абсурд. Не става въпрос за ляво и дясно. Това е проблем, а фактически проблем. Трябва да се намери такъв компромис. Европейския парламент го прави. Ние приемаме, че сме на различни мнения, имаме определени приоритети, но може ли да намерим а, такава среда, а не най-голямата група, просто защото е най-голяма, да, го, да спечели. Аз не съм убеден, че а, имаме правилен подход за това предложението на Отма, Отмар а, Карас с а, изменение от, предложението, от предложеното на Свен а, звучи разумно. А, така че да имаме един добър доклад накрая, който да а, а, води до някакъв, да извежда до някакъв резултат, а не просто да протака този а, и без това а, оживен и дълъг а, дебат. Свайнбърн. Благодаря. Благодаря, господин председател, господин Първенш. Не знам откъде да започна, честно казано. Много е трудно според мен. Пред нас имаме документ, който очевидно отразява сърцето и душата на автора и да а, го разглеждаме в светлата на собствените си убеждения и така да интерпретираме фактите. Аз а, мисля, това е важно, а, вярно за всички нас като политици. Трудно беше да го направя, базирайки се на същите факти. Ето, Въпросът беше да а, поставен тук, че е най-важно да се средоточим върху това на къде да вървим. А, защото в политиката, съгласен, това е трудно. Ако тръгнем, всеки ще напише различен доклад с различни препоръки. Но тук има някои препоръки, Елмар и така нататък. А, сигурна съм, ще съглася, че не може да стигнем до едни и същи а, изводи, но Въпросът е да се съсредоточим върху ефекта на определени причини и да видим оттам нататък какво ще се прави. А, какви са били причините, какви, как са отразили те и как това ще се отрази на нашите политики. Защото човек като чете не може да разбере какви са нашите изводи. Затова е важно да намерим друг е, механизъм, всички други го казаха, така че да има един по-спит вариант, който да излезе пред обществеността. Това да стане след като имаме компромис, преди, а не преди това. Не знам точно как да го направим. Знам, тук има много по-опитни от мен хора, които могат да кажат как да вървим напред. Но мисля, че няма да помогне, ако всяка политическа група седне и си напише собствен вариант, защото ще се окаже пак, че имаме над хиляда изменения. Това е е лудост края на краищата трябва да имаме хуб, кратък, четим документ. Тук има толкова много теми, толкова богата е тематиката, че ако започнем с изменения да работим, това няма да помогне. Трябва политически да ни удовлетворява документа по отношение на предписанията за напред. Сега, съжалявам, че е, така Предвид на моя опит, едва ли има някой, който да е бил по-критично настроен към инвестиционните банки, но тук непрекъсно се говори, че те са виновни, а не се дава един факт. На практика по света, като погледните, няма нито едно наказателно дело заведено а, срещу тях. А, тук има един ред 181. Значи толкова журналисти ми звъниха по телефона по този въпрос. И не са само те, има и много хора а, които са а, на тяхна страна. Ако тръгнем в тази посока, да посочваме с пръст кой е виновен. Не знам как ще решим този въпрос. Надявам се колегите да ми помогнат. Има тук въпроси в 206, например, където се говори за регионалното планиране, мобилността, нещо за най-бедните и за най-богатите. Аз предполагам, че много от моите избиратели в моята страна изобщо ви кажат, че това не е вярно защото имаме много възможности за мобилност в Обединеното кралство. Така че има такива моменти, където ми е трудно да се съглася. Когато, примерно, се вижда, че имаме огромен процент от кандидат студентите в нашите университети са от други държави и в същото време да се съглася с някои от тези неща. Така че аз а, смятам да наблегнем на политическите моменти, да се обединим а, върху общополитическата визия. А, така че трябва доста да дискутираме, но трябва да намерим някакво решение. Благодаря. Well, <coughs> this seems to be uh, the round of constructive... Uh... Господин Гиголд, да, доста градивна информация събрахме. Това е важно тъй като в крайна сметка ни обединява общ интерес, без значение за това какво си мислят отделните групи за доклада, политически групи. най-важното е да отправим едно силно послание в а, този доклад. И трябва да кажа, че що се отнася до основните послания от а, този доклад, вече а, сме събрали достатъчно същина. Така че доклада се опитва да интегрира а, дефиницията на нуждата от нови е, инвестиции, по-силни инвестиции и озеленяването на економиката. Това са основните послания, които е, трябва да дадат е, основата за по-нататъчни разисквания тук в тази комисия. И все пак бих искал да отправя няколко коментара, съвсем кратки, по съдържанието няма обаче да повтарям тези теми, по които сме съгласни с докладчицата. Само ще набележа в тези области, в които имаме известни съмнения. Първо, основният въпрос за всеки зелен политик, а именно как екологичната криза се вплита в тая рамка. Мисля, че екологичната криза е преди всичко от социален характер, погледната в глобален план. Хора а, искат да достигнат до подобен начин на живот и ниво на потребление, както нас. Поради което ние преексплуатираме ресурсите и това е нещо повече от климатичната криза. Това е криза в земеползването, криза в използването на националните богатства, цената на която се случва това, което води до нова економическа криза и криза на биологичното разнообразие. Следователно, екологичната криза трябва да се гледа от гледна точка между а, севера и юга в глобален план, което е една гледна точка, която е не толкова географска в днешно време. Та, а, не става въпрос само за енергетика и за климат, става въпрос за а, нивата на потребление, прекомерното потребление на ресурсите – и после зеления аспект на енергетиката и економиката трябва да се съсредоточи повече на ресурсите, които се използват и делът от материални богатства, които следва да се оползотворяват. Що се отнася до технологията, трябва да се види до кога и в каква степен още ще могат да се използват суровините. Това е, е по тая тема. Е, мисля, че трябва в доклада да залегне до каква степен е, ще може да се озелени економиката и какво означава това за онези отрасли, които могат да осигурят работни места в бъдеще. Е, защото в крайна сметка трябва да преминем към преобразуване на економиката в е, тази по-зелена насока. И накрая искам да кажа, че в доклада трябва да залегнат и е, гледни точки, свързани с равенството на половете и по обяснението на кризата, както е написано в доклада, има известен проблем в нашето сегашно възприятие. Ако погледнете параграфи 32 и 33, те са доста важни относно това как разбираме причините за кризата. От една страна, да, действително се настъпи един бум на ефтините пари. Вярно е това. Не е лесно обаче в разяснението да се прави е, разяснение, е, защото от този финансов балон е, да се каже, че някои части са били здрави, други не здрави. Трудно е това. Мисля, че митницата е, трябва да признае, че балона доведе и до доста неравенства социални в това число. После пък левицата е, трябва да признае, че имаше проблеми с твърде ниските лихви и а, е, прекомерните разходи а, на а, правителствата. Та, Мисля, че не бива да се стремим единствено да запазим старите, старите си вярвания. И това е свързано и начина по който подхождаме към въпроса за обществения дълг в доклада. Не съм сигурен, че трябва да се следва този довод, че задлъжнялостта на публичния сектор не е такъв голям проблем. Аз се съмнявам, че това е така. Но от друга страна, десните е, групи е, трябва да признаят, че експлозията на обществения дълг е, е нещо, което подлежи, има нужда от регулиране. Също бихме могли да деидеологизираме някои от дебатите по кризата. Ако постигнем това в разискването на измененията, които да се внесат в доклада, тогава ще можем да постигнем един доклад, който действително да представлява интерес за гражданите и да бъде полезен за тях. Благодаря ви. Председателя дава думата на господин Коферати. Благодаря ви, господин председателю. Първо искам да кажа няколко думи за метода, който ползва, метода на работа. Много колеги вече казаха, че е, би било от полза да си дадем още една седмица за предложения за изменения. Не просто да внесем предложение, но да се опитаме по различните групи да постигнем максимал, максимално широк консенсус. Естествено е да внасяме предложения за изменения, но не бива, не бива да се отнасяме прекалено много. В крайна сметка ще изкривим текста и ще го направим неразбираем, ако прекалим. Винаги съм вярвал, че по-добре е, ясно човек да каже, че не е съгласен, а вместо да се опитва да се помирява и да достига е, до някакви абсурдни компромиси. Това е, което смятам в общи линии. Не знам дали е, колегите са съгласни, но мисля, че това би било един ефективен подход. После по същество. А, е, предния път казах, че приветствам доклада не само в материалната му част а, е, и по отношение на структурата. А, но това, което се случи през последните няколко дена и седмици, е също трябва да се вземе предвид. Доста е, деликатни са е, нещата там. Съгласен съм с много от вас, че хората си мислят, че трябва да се контролира лошите пари, лошите сектори и трябва да се осигури по-голяма стабилност на страните чрез регулация. Социалният социалния консенсус обаче относно възстановяването на економиката може да се постигне единствено на базата на две условия. Първо, справедливостта на възстановяването и реалистични и устойчиви политики без да са изпълнени тези две условия, естествено въпроса с възстановяването няма как да бъде от полза за всички. Подхода към Възстановяването трябва да бъде максимално балансиран между отделните страни и отделните прослойки. Трябва да се разгледат е, различните подходи, които са възприели отделните страни през последните няколко е, седмици като политики за възстановяване. Трудно е. е трудно е да не сме оценъчни. Обикновено доста строги са курсовете на действие а пък ще ми се да избегнем грешки, които вече сме правили. Аз говоря за правителства от различен различни политически окраски. Неизбежно е да имат различни подходи. Има стотици, стотици хиляди европейски работници, не само по отделните страни, а като цяло в Европа, които организират и ще организират обществени инициативи, а, така, защото да привлекат внимание и трябва да, и трябва да им се обърне внимание. Трябва да се вземе предвид а, напрежението в а, различните страни. Риска от а, раздробяването на социалния диалог в тая а, връзка трябва да се вземе предвид. Защото за това стоят чисто обективни причини. Аз не говоря само за Гърция, където а, действията са направо драстични. Но и в други страни има, има сериозно напрежение, сериозни измествания на общественото мнение. Да а, трябва а, да отчетем тези две условия справедливостта и устойчивостта и аз се надявам това да залегне в а, доклада. После искам да кажа няколко думи по въпроса за участието, дяловото участие на работниците, който отново бе повдигнат. Аз през повечето, по-голямата част, съм работил с служителите и никога не съм а, не съм настоявал работниците да имат дялово участие в компаниите, в които работят. Мисля, че това е малко популистичен подход. По-скоро трябва да се съсредоточим на фактическото представяне на интересите на работниците и служителите. идеята е всеки в една компания, всеки работник да има някакво дялово участие, няма как да го приема това. Работниците също са имали дялове, също са имали акции от компании, които са фалирали. Не виждам по какъв начин това има е помогнало. Елиза Ферейра има думата сега. Благодаря ви, господин председателю. Аз вече споделих с вас общото си мнение за този доклад. Мисля, че е изключително изчерпателен, но в момента трябва да вземем предвид едно нещо. Много колеги казаха, че европейският гражданин е поставен в ситуация, която той е особено разочарован, разочарован от европейския проект, от целия Европейски съюз. Загубил си работата, загубил си социалното положение. Мисля, че трябва да ползваме този доклад като едно средство за възобновяване на европейския проект и за да насърчим другите институции, съвета и комисията да действат по-активно. за да можем в крайна сметка да дадем нови надежди на нашите граждани, надежди за Европа. Традиционният подход към внасянето на изменения ще изкриви този доклад, който според мен е много ценен. Затова ви предлагам да изберем едни четири области или теми, в които да се отправят ясни послания и това да бъде обществения продукт от този доклад четирите теми, които бих искала да бъдат червената нишка на този доклад, съм си ги определила и те са следните, въпреки че не знам дали ще постигнем консенсус. Първата тема е да възобновим целите на Европейския съюз е, и то тези цели, които, те не са, е, които не са економически, а са политически, основани са на демокрацията и на свободата. Само, че демокрацията и свободата имат и е, стопанско измерение, защото ако 20% от нашето население е под линията на бедността, тогава свободата и демокрацията ще са доста трудно постижими за тях. Те цели трябва още веднъж да залегнат в дневния ни ред. Второ. В един глобализиран свят, за да се постигнат такива едни цени за политическа, както и економическа демокрация, трябва да следваме и различен план, различен дневен ред, различен от стария дневен ред, който се съсредоточаваше и се основаваше единствено на вътрешния пазар и трябва да съсредоточим всичките си усилия в растежа и заетостта. Но за да постигнем това, като основна движеща сила на европейския дневен ред, не е достатъчно тия понятия да получат само политическа дефиниция. Трябва да се свърши нещо повече, за да се види по какъв начин Европа може да се превърне в едно място, което привлича инвестиции. Защото в глобализирания свят трябва да гарантираме предпочитанието на инвеститорите да дойдат тук в Европа, а не в Китай или в Африка. Затова а, трябва да предприемем един по-структуриран подход, отколкото сегашния. Трябва по-ясно да определим европейския интерес в глобализирания свят. А това означава, че трябва да изковем една външно-економическа политика. Аз не говоря тук за протекционизъм, говоря за начина по който уреждаме своите отношения с трети страни и как браним интересите си. Трето, във вътрешен план трябва да се съсредоточим върху по-подробните аспекти на нашата индустриална политика. Тези теми са включени в дневния ред за 2020 година. Доста нови понятия са това, само че те са изпразнени от съдържание. Когато говорим за промишлена политика, аз имам предвид както европейските шампиони в областта, водещите инициативи, но също и а, а, малките и средните предприятия. После финансовата регулация. Мисля, че основните идеи вече са на, на лице. Трябва да имаме един много силен дневен ред за регулацията и а, трябва да нахвърляме основните си приоритети. Но що се отнася до реорганизацията на институциите, която се предлага и идеята за консолидирането на Европейския паричен фонд, Европейския валутен фонд, а, а, все още е многостранен или двустранен по естеството си, да трябва да стане общо европейски. После въпросите за данъците, за финансовите сделки, всичко това трябва да бъде много ясно разписано. И такова ново регулиране ще е много важно послание. Четвъртата тема, която е от особено значение и вече е залегнала в параграфи 59 до 72 са условията за е, финансово и парично оцеляване. Да, проблемите са идентифицирани в е, доклада, само че не става ясно какво е нашето послание. Мисля, че е важно веднъж завинаги винаги е, да се произнесем ясно. Економическия и валутния съюз с различните му области и различните нива на конкурентоспособност и конкуренция. Конкуренцията в Европа е, в момента е поставена на един много неравен терен и той трябва да се изравни. Пакта за стабилност и е, растеж вече не гарантира напредък и няма как да гарантира напредък, защото е, е ясно отдавна, че някои области се нуждаят от, механизми за, от вътрешни механизми за компенсации, е, което да бъде уредено в европейския бюджет. Само, че европейския бюджет бе а, е, планиран без оглед на това, така че се получава, че а, различни обла... някои области в... на Европейския съюз са нараснали, се са развили, с което обаче е нараснал и дисбаланса. И това е нещо, което сега трябва да преосмислим защото проблема а, не се свежда единствено до държавния дълъг. Държавния дълъг ще а, продължи да съществува и ако не подходим към него, това ще а, смачка еврозоната, ще смачка паричния съюз заплатите естествено трябва да отразяват нивата на производителност. Тоест, това означава, че трябва да падат. Освен ако не осигурим компенсаторни механизми. Ако цената на живота обаче, ако стандарта на живота е сравнително изравнен в Европейския съюз, тогава ще се изравнят и заплатите. Само, че положението сега не е такова и това е проблем. И това е проблем, който е, бе отчетен още преди 10 години. И той не е изчистен. Та трябва да предложим едни е, идеи за възстановяване, които да вземат преди и това проблем. Та, това са, според мен, основните четири послания, които трябва да залегнат в настоящия доклад. Благодаря ви. Господин Енжел, Господин председател, мисля, че господин Коферати е прав, когато казва, че понякога е по-добре да имаме ясни различия, отколкото празни компромиси, които не казват нищо или които просто нямат никаква логика. Разминаването в мненията по тази тема ще е такова, че може да имаме сблъсък на цивилизациите без е, конкретна реална полза. Ако искаме онова, което правим да доведе до някаква конкретна полза, то би трябвало да имаме една по-масштабна глобална визия и да се опитаме да разберем какво се случва, защото Европа не е наклонена нито твърде надясно, нито твърде наляво. Няма смисъл да приемаме документ, който да е чисто социалистически по своя характер или чисто десен по своята логика. Просто няма никакъв смисъл. Това няма да повиши доверието на хората в нас, няма да увеличи нашата легитимност, тъй като те очакват заключения от нас. Така че ако искаме да стигнем до консенсус и този документ да се радва на подкрепата на мнозинството, трябва да се обединим върху няколко въпроса. Кои са основните въпроси, по които естествено, че има различия? На първо място обществения държавния дълг и е, нивото е, в различните държави. Съжалявам, че така ще се обърна към социалистите сега, но нивото на държавния дълг е, достигна пикови размери още преди кризата. Ако продължим да изразходваме средства, знаем, докъде ще стигнем. Хората в Южна Европа вече станаха свидетели на това. На север също можем да се сблъскаме с проблема съвсем скоро. Така че не смятам, че можем да продължим да харчим по начина, по който сме го правили до сега. По отношение на дебата за това дали трябва да се затегнат коланите или да имаме растеж, във Франция той е много сериозен. Мисля, че трябва да се опитаме да въведем ограничаващи мерки по такъв начин, че да гарантираме все пак е, растежа, от който имаме нужда. Можем да приемем, че за известен период от време няма да имаме растеж. Просто малко сме се запалили твърде много по темата за растежа, както сме се запалили по темата за малките и средните предприятия. Смятаме, че ако развием малките и средните предприятия, ще има пълна заетост, ще заличим последиците от кризата, ще има растеж. Това не е вярно. Не искам да се прави опит да се създава нова програма за малките и средните предприятия. Трябва да анализираме положението по такъв начин, че да осъзнаем, че поне в Европа не можем да определяме все повече и повече методи на растеж, които да се основават на заемането на средства. Това просто ще доведе до увеличаване на дисбаланса в системите за социално осигуряване. А те са в сърцето на дебата, защото в моята страна, например, 60 или 70% от обществените разходи са за социални услуги. Ако системите за социално осигуряване не следват а, една определена логика, каквото и да правим, няма да постигнем нищо, защото в момента искаме от Гърция, Испания, Португалия и Италия да вършат чудеса. Караме ги да приемат а, един пакет а, на ограничаване на разходите, който едва ли ще проработи. В Латвия нещата може и да работят. Има сериозно намаляване на заплатите. Значи има един-двама економисти, които са готови да обяснят как проработват тези е, чудеса. Чудеса от хиляда и една нощ. Мисля, че можем да се получим от този конкретен случай. Да видим какво ще стане в Южна Европа. Обаче. Да се надяваме, че това ще стане и там, защото защо ще караме страните от Южна Европа да приемат а, такива мерки по ограничаване на разходите, ако не се надяваме и там да стане нещо добро. Надяваме се да се стигне до възстановяване и там. Сега по отношение на управлението. Аз определено не помня какво се е случило преди 100 години, но прочетох, че през 1929 година федералният бюджет на САЩ е бил 1% от БВП. Можем да почерпим вдъхновение от този факт защото ако бюджета на Европейския съюз бъде определен, ще видим, че той е около 1% от БВП. Това означава, че когато има неразбирателство, на такова ставаме свидетели в последните месеци между европейските страни за това как да се справим с кризата, трябва да се отчитат различни фактори. В Европа вече няма бюджетен суверенитет. В момента се опитваме да открием нови източници на приходи, които да бъдат влети в европейския бюджет. Мисля си, че отново е време да поговорим за европейската интеграция – не само за да се укрепи една конкретна институция. Харесва ми параграф 154, перванш. Това не е такъв проблем, но ако изчакаме още 6 месеца, може да стане той безсмислен. Ако изчакаме още малко, вероятно няма да имаме нужда от някакъв вид федерален бюджет. Може би комисията трябва да се вземе с този въпрос. Подкрепям подхода така или иначе. Благодаря. Госпожа Яконсари. Благодаря. Колегата по димата беше първа, извинявайте. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα επί του διαδικαστικού θα ήθελα να... Благодаря първо, няколко думи по отношение на процедурата. Искам да кажа, че съм напълно съгласна с увеличаването на крайния срок за внасяне на изменения с още една седмица. Това е чудесно, защото по този начин ще успеем да стигнем до консенсус по доклада на госпожа Берес. Искам да кажа, че е много важно Европейския парламент бързо да приеме този доклад и това трябва да го направим преди лятната вакансия. Защото кризата е насякъде около нас и се развива. Затова е много важно Европейския парламент да покаже на гражданите на Европа, че е напипал пулса, знае какво се случва трябва да се предложи доклад за възможно излизане от кризата с възможни варианти за това. Затова инициативата на Перванш Берес е много важна. Защо? Защото нейният доклад говори за причините, които доведоха до сегашната криза. Ако не определим конкретно какво е криза и причините, които доведоха до настоящата криза, няма да можем да отговорим на очакванията на нашите граждани. По отношение на доклада и работата на нашата комисия, мисля си, че основната ни цел е да разберем защо се оказахме в настоящото положение – и след това да направим съответните заключения и предложения, които ще дадат възможност да се ограничи въздействието на кризата и да се надяваме ще помогнем и да се предотврати възникването на такава криза за бъдеще. Това е основната ни цел. Втората ни цел – е да намерим начини за смягчаване на въздействието на тази криза върху гражданите, върху условията им на живот, върху работните им места и върху начина на живота им като цяло, тъй като гражданите в момента не се чувстват сигурни. Ако ми позволите, ще се върна към нещо, което беше споменато. Имам и още няколко коментара. Първо, на няколко пъти в нашата комисия и в парламента като цяло сме говорили за това, което се случва в Гърция. Много пъти колегите казват, че вината е на Гърция, вината е на Южна Европа. Сега плащаме кризата. А, плащаме цената, извинете, за тази криза. Развитието на кризата през последните няколко седмици показва, че няма да сме особено продуктивни, ако продължаваме да казваме на нашите граждани, че Гърция е единствено виновна за онова, което се случва. Не може кризата да бъде вменявана като вина само на Южна Европа. В крайна сметка БВП на Гърция е само 3% от БВП на Европейския съюз. Така че трябва да не говорим само за бюджетните затруднения на страните от Южна Европа и най-вече Гърция. Естествено, че има структурни проблеми. Естествено, че има проблем с управлението на еврозоната и економическото управление като цяло. Проблема всъщност е, че економическото управление е глобално, защото финансовите пазари са взаимно свързани – те са световни вече. Тук не става въпрос за политическа идеология, просто изтъквам факти. Те са очевидни за всички. Това е първия ми коментар. Другото важно нещо е да се види какво ще правим от тук нататък. Сега, има интересни предложения в доклада на Перванш. Колегите също направиха интересни предложения днес. Имаме нужда от по-стрикно прилагане на пакта за стабилност и растеж. В същото време, онова, от което нямаме нужда за бъдеще, С новите разделителни линии между север-юг, между стари и нови държави членки. Ако има един урок, който можем да научим от носащата криза, е, то това е, че имаме нужда от повече Европа. От повече Европейски съюз е, имаме нужда, освен това, от е, по-добро прилагане на нашите собствени правила, от по-добро равновесие на разпоредбите, което би означавало, че ще имаме по-голяма бюджетна стабилност. че ще има общи правила, които ще гарантират бюджетната стабилност и е, промяната в бюджета. Това ще даде гаранции за бъдещето и ще осигури устойчивото развитие. И още нещо, последно. Много се говори в Европа и в света, но най-вече в Европа, за един проблем, който имаме. Това е застаряването на населението. Това доведе до разговори за реформа на системите за социално осигуряване в Гърция и всички останали европейски държави. Тук трябва да кажа, че нямаме предложения в тази връзка, нямаме никакви дебати. По отношение на намаляването на ръждаемостта, трябва да кажа, че това е една от основните провокации, пред които ще сме изправени за бъдеще. Така че трябва да направим реформи, да променим нещата. От друга страна на реформа на системите за социално осигуряване няма да разреши проблема сама по себе си, няма да изкорени злото. Един от основните ни приоритети ще бъде да се осигурят а, стимули за повече раждания в Европа. С оглед на това, което се случва във всички европейски страни, си мисля, че трябва да създадем такива стимули. Стимули, които да не подлежат на ограничения в бюджета. Благодаря. Госпожа Яконсари. Благодаря, господин председател. Тази допълнителна седмица, може би, трябва да се използва по такъв начин в рамките на политическите групи, че да се обмислят няколко послания, които трябва да бъдат включени в този доклад. Трябва да има два или три елемента, две или три исторически послания в този доклад. В допълнение към отличния анализ, който вече е направен тук, трябва да стигнем според мен до широк консенсус относно надзорния орган, който ще контролира финансовите пазари. когато създаваме рискове заедно, трябва да поемаме и задължението да се изправяме очи в очи е, с, с тях, да ги избягваме за бъдеще. Трябва да въведем мерки за подобряване на събираемостта на данъците, трябва да приключим веднъж за винаги с а, данъчния рай като феномен. Трябва да кажем това на гражданите. Мисля си, че трябва да анализираме малко повече проблема за задлъжнялостта. Има лоши и добри е, кремове за лице, има и е, лоша и добра задлъжнялост или е, коефициент на задлъжнялост. Е, ако вземането на средства води до привилегии за обществото, до нещо добро, това не е нещо толкова лошо като феномен. трябва да изпратим едно послание за по-добро обучение по економика и финанси в университетите. Банките не са единствените виновници тук. Обикновените граждани също играят своята роля. Те искат да има бърза възвръщаемост на вложените средства – в кратки срокове, така че трябва да образоваме по-добре населението. Трябва да подкрепяме реалните ценности и добродетели в реалната економика, защото те са основата на бъдещето. Големите мислители в економическия свят в момента създават свръхинтелигентни продукти, чиято цел е да мамят. Хората трябва да правят разлика между лошите финансови е, продукти и добрите продукти. Много е важно да обмислим какви са приоритетите и основните послания, които искаме да изпратим на обществото в рамките на тази седмица. Благодаря. Благодаря. Аз също се записах. А, нашият координатор а, Оли Шмидт а, вече каза много от нещата, които аз исках да споделя, така че няма да се разпростирам. Според мен е необходимо да се прави разлика между глобалната финансова криза в технически план и кризата, която преживяваме днес в Европа. Дори без глобалната финансова криза щяхме да се озовем в тази европейска криза. Ние сме сред е- в разгара на една политическа криза в Европа. На кръстопът сме, трябва да решим на къде ще се движим. Допуснали сме грешки. Тогава не е достатъчно да ги поправим и после пак да си продължаваме както си знаем. Трябва да тръгнем по нов път. Трябва да си зададем въпроса каква е, Европа искаме да създадем в името на бъдещето, как да функционира, на каква основа да се опре тя Същото се отнася и до еврозоната. Затова е, е необходимо да имаме позиция парламента, комисията, всички институции. Това ясно трябва да се подчертая в доклада. Ние не сме комисия, която да прави препоръки следващите 6 до 12 месеца те да се осъществяват. Трябва да сме смели, да излизаме с новаторски смели предложения, ако сме убедени, че те са правилни. Очевидно едва ли някой ще се изненада, ако кажем, че имаме нужда от повече Европа. Трудно е обаче да обясним какво означава това, така че имаме нужда от конкретика. Второ, Паскал вече го каза, нашите заключения трябва да са лесно разбираеми. Те трябва да се формулират Така че а, тези, към които ги адресираме, от своя страна да могат да ги препредадат. А, трябва да отчитаме този фактор на мултипликация. Значи трябва да говорим е ясно и направо, така че нашите послания да могат да се разпространят и по-нататък. Също трябва по структурирането на посланията да си поиграем повече. Говорим за финансовите пазари, там имаме някои послания, трябва да има регулация, така и така се работи по еди какви си актове, еди какво се още липсва. Трябва да кажем нещо за въпроса за структурата. На едно заседание в Берлин, където Първанш също участва. Господин Пилзин от управителния съвет на Бенка в Ингланд каза, че трябва да има малко по-изчистена, по-ясна структура на финансовите институции. Сега от финансова страна пак гледаме и пакета Solvit. След това да погледнем европейските институции. По какъв начин Европейския съюз се изявява на международни форуми, как и до каква степен ролите на Европейския съюз да се възлагат на Европейската комисия а, и каква е тази идея за Обединените, е, Съединените Европейски щати. Значи а, е, трябва да си подредим нещата в а, е, финансов план и ам, трябва ли да имаме такива правила, заложени в Конституцията, каквито примерно има в Германия по отношение на лимитите за а, използване на привлечени средства. Никоя държава не иска да има а, държавен дълг, който да изпада в нарушение на Конституцията. Сега, това не е само еврокриза, тя е и глобална криза, но аз мисля, че такива оценки са само предварителни. Преди не повече от няколко дни узнахме, че около 200 милиарда евро а, възлизат а, а, активите, които трябва да бъдат отписани в индустрията. А ако е така, трябва а, да се подготвим за сериозни тежки времена. Значи не може да я караме както до сега. Можем да възстановим реда в света, а, така както го правят всички, ако се обединим, ако действаме както е, заедно, като с японците, с китайците и така нататък а иначе а, е, ще бъде само а, на приказки. Същото е и за е, а, стратегията 2020. за тези 95%, ако не се разберем, значи просто ще отворим вратите за арбитражни сделки, за какви ли не изкушения – при които а, хората ще се възползват от ситуацията и така ще подготвим основата за следващата криза след няколко години. Първан ще имаш думата за последни думи. Благодаря. Не знам дали други представители от други генерални дирекции на комисията не присъстват и евентуално не биха пожелали да вземат думата, защото си мислех, че от държавна от Генерална дирекция а, финанси или може също да са тук, а, така че ще ги приканя да вземат думата в някакъв момент, ако са тук. Първо ви благодаря. Мисля, че а, свършеното от Отмар Каран тази сутрин, т.е. това за отлагане на крайния срок за внасяне на проекти за изменение много а, правилно и много помага. От 15 на 22 а, се отлага, но това отлагане, надявам се, няма да доведе до а, нарастване в геометрична прогресия на внасените изменения. Напроч, може да ги намали. Това може да прозвучи като парадокс повече време, по-малко изменение. Надявам се към това да ни води и днешното заседание. Не имаме послание, което искаме да отправим. Аз съм на разположение на колегите а, от 15 до 22 ще си разчистя графика, така че да съм лесна за намиране. Не, но трябва да а, видим все пак как ще го направим. Някой от нас другата седмица ще пътуваме в, за щатите. Също и в а, политическите групи, мисля, започват от тази седмица да се провеждат заседание, но въпросната седмица от 15 до 22 е срока, в който политическите групи също трябва да решат какво искат да правят. Ние не искаме открита престрелка, всички го заявиха и за да не се допусне този сценарий, трябва според мен да използваме тази допълнителна седмица за да може хората да отбележат онези 4-5 въпроса, които преценяват като най-важни. Така че когато направим едно обобщение, едно резюме на доклада, те да се открояват. Ние не искаме да навлизаме в спорове. Сега дали всичко ще го направим заедно или пък ще го разглеждаме на едно по едно. Аз мисля, че трябва да е, действаме по двата начина. Аз ще се свържа с координаторите и с докладчиците в сянка следващата седмица. Ще, кажа да, ще им напиша писмо, ще кажа да, аз съм така отворена за вашите предложения и така нататък. Тази сутрин чух, че Европейския парламент, ЕНП, иска а, да има много силен европейски проект. Аз не съм съгласна с господин Енгел, но той каза, че поддържа а, 54, а, е, точка 54, но 53 също. Аз не мисля, че само ние го заявяваме. Мнозина от аналитиците казват, че степента на развитие на Европейския съюз показва сходства с положението на Съединените щати през 30-те години. Федералният бюджет на САЩ от 1% скача на 40% към днешна дата. Дефицита, предполагам. И а, мисля, че Днес а, има неща, които разглеждаме в по- краткосрочен план, а други в по-дългосрочен. В 54-ти член говорим за управлението на економическия и паричен съюз. Очевидно това няма да стане от днес за утре. А, после говорим за мерки, които са а, съвсем спешни за криза, за тази криза. И така, нашата комисия може да постигне това, което иска, надявам се. Но това, което ще е трудно, и сега вече говоря без никакви преструвки, без да прикривам нищо, трудното ще бъде анализа за това как ще се излезе от кризата. Не само дългосрочен план, а днес, утре, тук именно хората ще искат да внасят изменения. Примерно за политиката на затягане на колана, с това какво искаме да а, превърнем Европа, дали да изглежда като Штатите или като Китай след време. И аз съм последният човек, който има догматично отношение към растежа. Ако погледнете текста, за растеж се говори само веднъж или два пъти, но не мога да си представя общество, което е способно да се е, движи без да има инвестиции, без да е ясно откъде идват тия инвестиции. Също така аз отричам този мит за дълга. Всички говорят, че дълга трябва да се заклемява, но не е така. А ако имате интелигентен дълг, това е инвестиция. Значи трябва да знаем откъде ще дойдат нашите инвестиции за утре. Съединените щати, мисля, закри възможностите да се да влиза в задлъжнялост. И сега въпросът е какво ще правим в Европейския съюз. Ние не искаме да си повтарят старите грешки, а да, да се намалят да, диспропорциите в конкурентоспособността на държавите членки, а, така че ние да сме единен а, и основен играч на световния пазар. Та има митове това от една страна. От друга страна спомням си какво си говорихме, когато ставаше въпрос за задължността, задължността на потребителите и по-специално револвиращите кредити. <clears throat> Това е машина за а, вкарване на а, потребителя в адски порочен кръг на задължнялост, но малко са хората, които го заклеймяват. Не не ми харесва това, че казват, че е идеално държав... домакинствата да изпадат задължнялост, защото по този начин се финансират банките, а пък е недопустимо да има задължнялост на държавите. Разбира се, казвам го в... като преувеличение, но тази част, за която господин Шмидт определя... определи, струва ми се като а, е, изразяваща идеологии. Това е трудната част. Сега съгласна съм с казаното от Отмар и от а, е, госпожин, господин Кафарати, но ще се с, е, съберем, ще обсъдим точно този въпрос по спокоен тон. Така, ако имаме още време, бих могла да отговоря на бележките на колегите. Боя се обаче, ще ми трябва повече време и наистина искам да отговоря на колегите, но може би точно сега не е уместно. Тъй, че с две думи само да кажа, а, за да се убедят хората, че съм ги слушала. Госпожа Патикан вече няма. В залата, това, което тя каза за Гърция, едва ли променя фундаменталният въпрос, който съм застъпила в уводната част. Аз мога само да подкрепя този подход. Той е съзвучен и с казаното от колегата от Гърция. Значи Гърция няма криза заради нещо, което е, направ... са направили в Леман Брадас. Имаше и противоречия в това, което прозвуча в залата нещата, които се посочиха като основни моменти, аз мога да ви посоча в кои параграфи за какво се говори. Примерно имаме за насърчаване на, ЕС, на малки средни предприятия, има за конфликта на интересите в банките а, и за кредитните агенции също имаме параграфи и така нататък. Сега, иначе, колега, аз съм съгласна с това, което казвате за доверието на хората към европейските институции. То винаги е крехко доверие, защото тези институции никога няма да бъдат това, което а, европейците очакват от тях в идеалния случай, но трябва да се намери някакво, някаква общност на крайните цели. Госпожа Алварес говори за компонента за растеж в пакта стабилност и растеж. Аз съм съгласна, че ще имаме тези дебати, те ще са трудни. Те са обаче нужни. Господин Ман, а още е в залата, затова ще го кажа това, защото мисля, че можем да а, го изчистим в този дебат и, и то, това пак трябва да кажа, ще е труден въпрос. Ако живеем в общество, то това общество има правила. И в а, Франция се казва, че свободата на някои започва там, където свършва свободата на другите. Та, може би ще ме накарате да махна текста, където се казва, че в пакта има и рестриктивни компоненти но това няма да промени нещата ни. Аз мисля, че трябва да се насочим към това, че пакта носи добавена сто, стойност. А, това, което ме притеснява днес, е, е работа, която се върши в групата председателствана от господин Ван Аромпой за Гърция а, основно се работи там, но изведнъж мен ме взема притеснението, че това ще засили този аспект на пакта за стабилност, който залага на стягането на коланите. И след като това се а, реши, има риск другите въпроси да не бъдат решавани, да не бъдат дори дебатирани. Ако стане така, ние няма да действаме по отговорен начин. Може би утре някоя друга държава ще прецени, че е, изключват, защото Европейския съюз или еврозоната е само за държави, които имат бюджетен излишък. А, знаем, че е нужна бюджетна дисциплина. Дисциплината изобщо е необходима, но ако започнем и спрем само до там, ще изгубим други важни аспекти. Сега за конкурентоспособността бях удовлетворена не мислите, че поставям това под въпрос, нали? Да, има някои неща, които а, така, пораждат у мен въпроси. Сега тук се казва за държавната помощ, че ще се дава помощи на държавите, но ще има някакви условия, но а като погледнете няма такива условия посочени за фискалните контролни механизми и така нататък. Кога като държавните и правителствени е, ръководители обявиха програмата за подкрепа, нямаше такива, определено имаше липса на такива изисквания. Господин Шмидт, съгласна съм с вас. Моят, е, нашият е, а модел е за една смела Европа, но не просто за Европа каквато и да е. Казвате, че има нужда от а, подкрепа, от обществена подкрепа. И това именно е нашата цел. Но просто ако кажем, и аз съм сигурна, че има такова нещо и в дебата, но представете си, ако им кажем, след тази криза, моделът, който беше до сега, е правилен модел. То не бива да се изненадваме, че ще се засили национализма. Всички ще си гледат собствената а, градинка, защото хората не вярват в този а, модел. Те видяха с очите си, че имаше грешки. А, искат пак да се обърнем към себе си, но не, без, не, с толкова, не с, към национализма. Сега за анкетната комисия. Да, това си го записах, ще задам въпрос на а, председателя. Това е идея, която и аз а, така обмислям от известно време. И мисля, че въпросът може да е много важен към края на нашата работа да го погледнем. Спомните си, че някои от идеите в началото о, възникнаха и после бяха погребани. Първоначално Европейската комисия искаше да се създаде някаква група анкетна, която да проучи какво прави Голдман Сакс, Но какво стана всъщност, когато се е, появи проблема с Гърция? Аз мисля, наистина трябва да проверим този въпрос по-задълбочено, но въпросът е дали това трябва да се прави в духа на анкетна комисия и дали а, такава на комисия ще има нужните ресурси. В заключение, колеги, искам да кажа, че най-хубавото е нашето послание, и то е силно послание, да се оформи на основата на дебат, при който всеки да може да изрази своите виждания. Сега към казаното от Паскал за формата – аз съм отворена към всичко, което е предложено, но за формата не знам. А, помолиха ме да изготвя резолюция. Това е резолюция. Сега има хора, които имат повече опит в изготвянето на съобщения. Те може да ми помогнат. А, може би на базата на това, което правим сега, може би на по-нататъшен етап господин председател, добре е да помислим как да организираме а, работата така, че да има комуникация, да има и четивност на посланието. Очевидно аз ще мисля по това. Естествено е докладът ще се опира на факти в аналитичната си част. ще има и изменения. Това не е най-трудната част, според мен. Сега, дали аз имам намерение да направя някои допълнения, за да се актуализират фактите, отгоре да. 5-6 основни въпроса за глобализацията, еднакви права, еднакви задължения. Това е в а, а, първите параграфи 1, 2, 3 за консенсуса. Това е само един от важните компоненти. Благодаря, че го посещате. За целият пакет за консенсуса, за затягането на коланите, за сигурността. Ако сме сигурни и е, че сме и умни, ще намерим начин да излезем напред. Това е интересно. Колежката е няма. Аз исках нещо да й кажа. Идеята за мобилността и че мобилността не въжи само за най-богатите. Това е нещо, което сте го взели от Goldman Sachs, нали? За Свен Киголд, Сиголд. Някои от идеите му бяха много важни, по-скоро за размера на кризата, за модела на растеж, за публичния дълг. За това май вече говорих. За Серджо Коферати. Мисля, че много от това, което казахте за справедливостта, за доверието към политиката на развитие. Е, това е, е част също така от техническия дебат за нашата стратегия за излизане от кризата. Определено това са неща, които могат да дадат основания за надежда за участието на работниците. Съгласна съм не само поради вашите доводи, но и за, за това, че е важно не само какво прави ръководството на фирмата, а и какво прави самия работник, когато акциите в неговата фирма се вдигнат изведнъж и той иска да ги продаде, така губи контрол върху капитала на фирмата, в която работи. Идеята а за другите структури, а, на корпоративни структури, като кооперациите, например, където служителите имат пряко участие и с собственици на делове капитал. Това е важно. Или за Ферера. Вие казахте, например, да, това са основните четири момента, които вие не ги разработихте. Вие социалистите, там няма проблем за мен дават сметка, разбира се, по-специално за това, какъв е залога при създаването на привлекателният европейски модел. В сравнение с моделите на други а, места по света за, за 157 член за конкурентоспособността, там трябва да се доработи. Определено ще влезем в по-голяма дълбочина. Господин Енгъл, вече дадох отговор. Очевидно имаме общност на виждането, има някои критични моменти. Когато бяхме заедно в Латвия, видяхме една страна, която сама си а, прерязва вените. Аз не бих казала, че това е добра ситуация. Сега хората говорят за растежа, за малки и средни предприятия и връзката между тях. Обаче, ако Европейския съюз иска да запази <clears throat> статута си на пространство на иновативност, то малки средни предприятия са част от тъканта на тази иновативност. После дадах в другите въпро... отговори сега за застаряването на населението. Очевидно това е посочено в 84-та точка, но за последиците от застаряването може да се говори и в други аспекти. За въпроса за образованието в финансовата степ... сфера, аз не мога да си представя а, всеки гражданин да трябва да се премирява, че трябва да го получават, а пък а, един банкер, който а, с, извършва непокрити къси продажби, а, да не е длъжен да слуша никого. А, с Гебелс говорихме по този въпрос. А, а, за пенсионните фондове. Гъбълс каза, но ние сме съучастници в тези стратегии за пенсионните фондове, защото искаме най-висока възвръщаемост. А, тук се поставя въпроса за ценността. Ценността на парите и ценността на етиката. Господин председател, за политическото измерение, за това, че сме на кръстопът, мисля, че е, нямаме равногласия тук. Тази комисия може да отправи това като послание. Там обаче, където а, все още ще имаме трудни дискусии, е как да тръгваме от а, кръстопътя нататък как е, е, да развиваме Европа на една стабилна, устойчива основа. Благодаря на всички, ще направя каквото мога и подчертавам, че тази допълнителна седмица ще е много ценна. Благодаря. Продължаваме в 3 часа.